вземат местата си. Господин Кондерс от съвета не е в залата. За това ще започнем с вас. С вас, господин Тимерманс. Госпожо председател, уважаеми депутати, председателя Юнкер е на път за Япония и той ме помоли да се изкаже пред вас от и име. Това е среща, която ще разгледа доста неотложни въпроси. Също економическия спад, бавното съживяване. 2% е растежа в Европейския съюз през 2015 това три месече растежът ни е по-висок от този в САЩ. Безработицата продължава да е твърде висока в някои от държавите членки, но като цяло е най-низката в сравнение с предходните 5 години. 5 милиона повече работни места имаме днес, отколкото през 2013 година. Постепенно се възстановява и доверието, виждаме го в инвестициите, в разходите на потребителите, в отдаването на заеми, Основните ни партньори обаче будят тревога, тъй като имат слаб растеж, тъй като за миналата година е най-нисък и бързо развиващите се пазари имат също доста слаб растеж. Растежът ще развиси, зависи от възможностите, които създаваме за себе си. Трябват ни инвестиции, структурни реформи, отговорни публични финанси. Ние трябва да следваме този курс. Парламентът играе важна роля в е, тази стратегия. Вие дадохте възможност е, за стартирането на инвестиционния план за Европа. За по-малко от година той доведе до 100 милиарда евро нови инвестиции и до финансиране при по-добри условия за повече от 140 хиляди малки и средни предприятия, така че създава е, възможности, структурни промени но няма достатъчно големи скъпи проекти. Днес ние забелязваме повече местни, по-разнообразни, по-малки проекти. Публичните средства мобилизират също и частни финансиране има също повече взаимодействие между Европейската инвестиционна банка и местните институции и забелязваме, че имаме сега инвестиции, които преди пазарът не реализираше. Освен това, търсят се решения за болестта Алцхаймер, също се енергийната ефективност, намаляване на сметките за електро и въобще енергоснабдяване. В дневния ред на Г7 ще фигурира начално място въпроса за инвестициите. Миналата година ние работихме да запазим Гърция в еврозоната и се очаква сега Гърция през втората половина 2016 да тръгне отново към растеж. Има първичен излишък от 0,7%. Програмата, която беше одобрена миналото лято, доведе до стабилизиране на положението в страната. Ние успяхме да запазим Гърция в еврозоната и а, прегледът на програмата от тази седмица потвърди този факт. Започна облегчаването на тежестта от заемите на Гърция и сега гръцката економика може да поеме по нов път. Надяваме се, че това ще заинтригува международните инвеститори. Ние искаме правилата да са все по-прозрачни и да бъдат равноправни. На срещата на върха ние ще продължим усилията ни в тази насока. Заедно с партньорите ни от Г7 ние трябва да покажем, че световната търговия трябва да е в полза на всички, не само за всяка държава, но всяка част на нашите общества. Ние знаем, че в къси срогове винаги има губещи и печеливши. Това обаче подхранва популистските сили ние искаме да се спазват правилата и да имаме предвид, че дългосрочният просперитет зависи от добрия обмен, взаимодействие. Европейския съюз също пое водеща позиция относно гарантирането на данъчната прозрачност. Приехме ново предложение за докладване по отделни страни. Беше също направено необходимото и по изясняване на проблемите, свързани с данъчните постановления. Но сега искаме да гарантираме, че справенето с тези проблеми ще бъде глобално усилие. Нашите партньори трябва да положат също усилие от своя страна, онези, които искат да избегнат своята отговорност пред обществото, не трябва да имат място, където да се укрият. И държавите, които не спазват правилата, трябва да бъдат санкционирани. Свободната търговия трябва да бъде справедлива търговия. Ако някой изобачава пазара, ние ще предприемем необходимите действия. В комисията предприе доста мерки за защита на търговията, за да не се допусне дъмпинг в стоманодобива. Трябва да има ясни, измерими планове на държавите членки, за да се снижи капацитета и всички трябва да се съобразяват с това. Следващата тема е световната беженска криза. Тя също фигурира в дневния ред на Г7. Ние твърдим от комисията, че само глобалните решения могат да подействат. Европейския парламент допринесе за европейска стратегия, която е цялостна, която води до спасяване на човешки живот в морето, до укрепване на границите, подпомагане на държавите под най-силен татиск, подпомагане на лицата, нуждаещи се от международна закрина, връщане на незаконните мигранти обратно в страните им, създаване на възможности за онези търсещи убежище, които имат право на това. 10 милиона евро бяха заделени за управление на кризата. Ние гледаме към бъдещето, заедно с партньорите ни от Г7 имаме глобален отговор, съобразен с а, а, ресурсите и работим за разрешаване на първопричините, водещи до миграцията. Само като се създадат канални, легални канали за търсещите обежище, ще може да се реши проблема. Така ще нарушим бизнес модела на каналджиите и ще възстановим доверието на унези, които истински се нуждаят от нашата закрила. В заключение искам да се спра на климата и енергетиката. Тази среща на ГЕС е първата след срещата по климата в Париж. Ние предвиждаме нови стимули в този тип политики. Сега водещите европейски компании създават нови бизнес модели, нови възможности за инвестиции. Европейската комисия иска Европейския съюз да бъде водещ в много области. Европейските компании сега имат 14% от всички патенти, свързани с възобновяеми технологии. Но има и сериозни пречки. През 2013 субсидиите за твърди горива бяха близо 500 милиарда евро. Това са много пари, които се изразходват по много лош начин. Г7 обеща тези субсидии до 2025 година да бъдат примахнати. Ние трябва да настояваме в рамките на Г-20 да се направи същото. Госпожа председател, уважаеми депутати, следва да имаме предвид, че предизвикателствата са огромни, както в областта на справяне с беженската криза, така и с развитието на економиката. Затова Г7 трябва да работят за това да има развитие, базирано на правилата и на справедлив обмен. В днешния несигурен свят нашият принос има значение. Благодаря ви, председателя. Давам думата на господин Ранжел от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Първо, нека да поздравя господин Тимерман с добър ден. Искам също да кажа, че е ясно, че дневния ред и програмата на Г7 е огромна. Японското председателство не се поколеба да включи максимален брой теми. Искам да се фокусирам върху четири от тях. Първо, инвестициите. Тук, струва ми се, Европейския съюз трябва да положи усилия. Плана на Юнкер не е достатъчен, поне според мен. най-големите економики в Европейския съюз Италия, Франция, Германия и Обеденото кралство са изложили своите идеи и трябва да има допълнително усилие. Някои от тях имат силата да променят нещата с инвестиции, които ще позволят на европейска економика и на света да отбележи напредък. Както каза президента Обама скоро, Важно е страните от Г7 да използват разумно своята сила по отношение на инвестициите. След това се социалните въпроси, финансови въпроси, данъчни въпроси, особено тези свързани с данъчните убежища. Ние можем да направим много и тук лежи голяма отговорност. Освен това трябва да сме сигурни, че другите страни в Г7, а не само Европа, участват по отношение на беженската криза. Има страни като Япония и Австралия, които са извън нея. И след това стигаме до вируса Зика. Говорихме много за ебола, но Зика вече стига до южната част на Европа и е важно на среща на Г7 да се разгледа и този въпрос. Господин Рангел, бихте ли, получили, бихте ли приели а, синя карта от господин Зани? Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt képviselő úr, ön kellő eh, hangsúlyokat ad. Благодаря. Уважаеми колега, вие изтъкнахте това, че на економиката трябва да се наблегне. Не мислите ли обаче, че предстоящото събитие е уникално от гледна точка на Европа и че Европа трябва да покаже на останалите си партньори, че е необходимо да са солидарни с нея. Защото Те смятат, че миграцията е европейски проблем и е наша отговорност. Виждате ли възможност това да бъде директно обсъдено? Благодаря ви за зададения въпрос. Аз като цяло казах това. По отношение на економическото възстановяване по развитите страни, имат за да, да инвестират и да помогнат на другите страни. Това е валидно за глобалната економика, но е валидно и за европейската економика. Що се отнася до беженците, аз съм сигурен, че Европа не трябва да се опитва да се справи сама с този проблем. Тези, които са по-силни от нас като економика, могат да ни помогнат, защото ние вече дадохме доста и ще можем заедно да се справим с проблема. Благодаря. Госпожа Моска, имате минута и половина от името на социалистите и демократите. Mai la cooperazione globale... Благодаря. Моментът е исторически. Моментът е исторически. Трябват ни отговори на много сложни въпроси, въпроси, които засягат страховете на хората, а някои хора се опитват от тези страхове да правят капитал. Освен това, много важни са други въпроси, промените в климата и глобалната търговия. Тук трябва да отбележим пробив – трябва да има общи правила, въжащи за всички. Само в такъв начин може да има добро сътрудничество. За това ни трябват последователни, последователни отношения, последователни действия по отношение на, на Китай. Трябва да има ясна дефиниция на една устойчива търговия – това за Китай е много важно, защото тук става дума за достъп до пазари и за свръхпроизводство, като например в, стоманен, в сектора на стоманата. Освен това, трябва да се засегне и въпроса за равнопоставеността между жените и мъжете. Отговорността на жените, това е също ключов въпрос. Благодаря. le des 1 e minute 30 également. Господин Хенкел. Господин заместник-председател. Световната економика е приоритет в дневния ред на Г7. И мисля, че това е разумно, защото економиката не се развива така бързо, както преди. И от това страдат най-вече третите страни, страните от третия свят. Освен това, международната търговия също е затруднена. И на следващо място, представените представените региони на Г7 също не се развива добре. Еврозоната има също проблеми, така че би било хубаво господин Туск да чуе следното. Състъпете се за, един, за една нова структура а, на световна търговия. Тетеп е, и, и ЦИТЕП имам предвид тук. Освен той, не става дума само за обмен на търговия и на, на стоки и услуги. Е, заложете на обмена на идеи. Освен това, може би ще се запитате защо еврозоната се развива по-бавно. Отговорът е, защото валутата е, общата валута се опитва да отговори на, на, на всички въпроси, на всички проблеми, което не е възможно. Има синя карта за вас от господин Каспари. Приемате ли? Да? Господин Каспари. Господин Хенкел, вие говорихте за проблемите в еврозоната. Вие казахте, че тя запада. Е, обаче данните сочат, че е, тя се развива така, както и Американските щати. Може би ще преосмислите вашите изказвания, ако видите реалността. Важна е истината, казва господин Хенкел. Аз е, имам един времеви хоризонт от 10 години, на който основавам изказването се. Да, добре, тази, е, тази година може да има определен ръст в еврозоната, но по принцип еврозоната се развива след щатите и след другите развити региони в света. Господин Телешка. Госпожа председател, господин първи заместник председател на комисията, холандското председателство очевидно не отдава особено значение на срещата на върха на Г7, но се радвам, че комисията е представена. Аз споделям в голяма степен това, което беше казано от вас, господин заместник председателю. Има доста важни въпроси, по които Европейския съюз има какво да покаже, предвид на множеството кризи, които ни засягат. Високо ценя това, което казахте за инвестициите, за структурните реформи, за доброто финансиране, както и за изкривяването на пазара и реакцията в това отношение на Европейския съюз но вие използвахте също и термина доверие, доверието на пазарите, но аз използвам а, а, доверието в друг контекст, доверие към Г7. Реалността е такава, че от последните срещи на Г7 не излезе кой знае какво, което може да ни радва. За мен Г7 е важен формат и може да бъде много успешен, но има някои съставки, които са изключително важни. Проблемите са ясни и те са много. И трябва да може да се постигне известен консенсус, ако не е единодушие. Това е доста по-проблемно. И така стигам до третия аспект, който е ключова важност и това може да е възможно за Европейския съюз не само по конкретни въпроси, а изобщо, а именно да поеме лидерска позиция. Г7 през последните години няма достатъчно силна лидерска позиция. Ако погледнем дневния ред на срещата, е доста натоварена, но знаем, че ще е трудно да се постигне обща стратегия за растеж. Министрите не могат да го направят. Надяваме се на среща на върха да се направи нещо повече. Но една от точките в дневния ред ще е трудно, ако не е невъзможно да се постигне решение. И председателите Туск и Юнкер трябва да покажат това, на което сме способни да поемат лидерска позиция и да изпълнят поетите обещания. Това е очакването на обществеността. Господин Фрунзолика има въпрос с синя карта към вас. Приемате ли? Да. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колега, знаете, че измененията в климата е голяма заплаха за нашето бъдеще и е свързано с е, пристигащите мигранти, особено от е, Африка на юг от Сахара. Е, считате ли, че лидера на Европейската комисия и на Европейския съвет трябва да вземат водеща позиция в рамките на Г7 и да настояват лидерите на Г7 да ратифицират в максимално скоро време споразумението, постигнато в Париж. Да, аз говорих за лидерство и имах това предвид като цяло и се отнася до всички точки в дневния ред. Но лидерството означава също да можем да постигнем съгласие по всички от тези въпроси, които са важни. Лидерството не означава, че някой да е начало, а останалите да го следват по промените в климата, ние се нуждаем от глобално споразумение, искаме от... имаме нужда всички да положат усилия, за да се постигне резултата, който очакваме. От името на Буе, госпожа Гонсалес си има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да споделя с вас нашето притеснение по отношение на европейската позиция за економическите стратегии, които имат за цел да се справят с нарастващата економическа несигурност в световен мащаб. Въпреки това ще се опитам да направя нещо по отношение на спекулациите на световно ниво, да направя нещо по отношение на данъчните обежища и ще се опитам да подобря нещата. Поведението на водачите в света е продължение на антисоциалната политика, която се води и обикновените хора в Европа са тези, които страдат. Те виждат, че световните финансови спекулации продължават от страна на нашия елит, без те въобще да се интересуват от проблемите на обикновения човек. Извън критиката, която чухме, обикновено става въпрос за това да се помага на приятелите ни и мисля, че Европейския съюз трябва да направи нещо повече, за да се справи с бедността. И господин Тимерманс, справедливата търговия не е трансатлантическото споразумение за партньорство. То помага само на големите компании. Давам думата на следващия колега. Тимерманс. Господин Гиголд, две неща искам да спомена. При Г7 Декарбонизация беше ключовата дума. Обещанието беше ние ще озеленим економиката и ще създадем повече заетост. Вие казахте, е, страните, които сега се събират, инвестират в крайна сметка в е, твърди горива, в е, газ, в въглища. Какво правим в Европа? Питам се. Има ли предложение? Предложение, което ще дойде след вашето изказване за прекратяване на тези субсидии. В европейския семестър обаче какво се вижда? Намаляват се помощите за екологичната економическа политика. Моля, нека Г7 реализира това, което обеща. Освен това, Парламентът преди, две, преди два месеца прие доклад за отчетността, за прозрачността на глобалните институции. Господин Тимерманс, имаме предложение, имахме предложение в този доклад. Вие ще ги представите ли пред Г7? И въпросът ми е как Г7 ще приложи тези предложения и как вие ще работите за прилагането на тези предложения. Господин Олюн. Uh, Благодаря ви. Жалко е, че Европейския комисия няма да може да предприеме никакви значими действия на Г7. Само ще ам, подхрани това, което смятат британците а, относно Европейския съюз. Сигурно е доста неприятно за представители на Европейския съюз да излязат с нови извинения пред Г7 за това, че са се провалили в економическата сфера, защото възстановяването на Европа не е значимо. Ние очаквахме тази, това, този растеж да е неравен в държавите членки. Говори се също, че ще бъде постигнато нивото на растеж от преди кризата, но липсва достатъчно динамика. Освен това се говори, че по 10% до 2017 трябва да падне безработицата. Това, това е един списък с пожелания само. Въпреки всичко това, не можем да очакваме, че всички ще станем милионери следващата година. Не става дума за еврозоната да се справи с световната конюнктура. Дори сега се представят извинения за 2018 година, но нека си го признаем честно, няма растеж в Европейския съюз. Господин Либретон, благодаря, госпожо председател. Европейския съюз е 8-я участник в Г7. Господин Туск, господин Юнкер, ще ни представляват на срещата на върха в Япония на 26 и 27 май. И това ще има отрицателен ефект върху решенията, свързани в економическата сфера, тъй като тук се прилага свръхлиберализъм, който вреди на хората. Също напредъка по тафта. Това безпокои обществеността. По отношение на външните отношения, Сигурно ще се говори за Русия, въпреки че Русия е основният ни съюзник в борбата срещу ислямска държава и срещу тероризма. Що се отнася до миграционната криза, Г7 се твърди, че грешат. Единственото дългосрочно решение е да се подкрепи образованието, економическото развитие в държавите, които имат нужда от това. Но за какво става дума? на Световният хуманитарен форум в Истанбул не бяха представени лидерите на Г7 и днес съветът дори не е тук в залата на Европейския парламент. Председателят господин Кондерс ще дойде, в момента е задържан. Има синя карта към вас. Господин Джамбаски, приемате ли? Господин Джамбаски. Председател, уважаеми колега Лебретон, финансовите лидери на страните от г 7 приеха план за действие призоваващ за повишен обмен на информация с цел предотвратяване и финансиране на тероризма. не смятате ли че г 7 е остаряла структура която вече не представлява най силните икономики имайки предвид липсата на китай и на индия на редица арабски държави там и на практика решенията им нямат никакъв особен ефект. не смятате ли че тази структура дублира други подобни структури и всъщност подобен дебат е меко казано губене на време? Господин Либретон за отговор. Благодаря ви за този много интересен въпрос. Считам, че Г7 е интересен инструмент, един от другите, за разрешаване на международни проблеми. Що се отнася до обмена на информация, този обмен е необходим в много области, най-вече за борбата срещу тероризма. Аз съм представител на политическа група, която е за сътрудничество между суверенни държави. Подобен обмен на информация е приемлива, стига да не се поеме от Европейската комисия, тъй като това ще доведе до провал на проекта. Благодаря господин Балцо за една минута. Благодаря. Ние би трябвало да сме благодарни, че в програмата на среща на Г7 е включена темата за миграционната криза, за кризата с беженците. Всички изказвания до момента, които чухме, показва, че това е световна задача, с която трябва да се справим. Какво обаче означава думата задача? Говорим за всички финансови последствия за Европейския съюз, но дали и нашите световни партньори ще дадат своя принос. Тук имаме важна отговорност от страна на ООН, те изнасят западна демокрация с помощта на оръжие, това доведе до арабската пролет и това доведе до кризата с мигрантите. Така че голяма част от отговорността е свързана с САЩ и те трябва и могат да направят нещо в арабските страни и в Саудитска Арабия, за да са сигурни, че потоците няма да вървят към Европа, а ще се връщат обратно. Господин Каспари, минута и половина. 5 милиона милиона са работните места, които бяха създадени през миналата година вследствие на глобализацията. А, от друга страна има огромна загриженост именно поради глобализацията. Моята молба е, използвайте тази среща на Г7, за да се създаде една положителна нагласа в Европейския съюз към глобализацията. Защо? Ето, например, Китай. Имаме 1 милиард е, оборот, търговски оборот с Китай на ден. Това е много важно. Е, това е много важен партньор и доставчик на продукти. Но в Китай са създадени много работни места, но от друга страна загрижеността е, е е следната има ли нелоялна конкуренция, как се държат работодателите, как и до каква степен сме конкурентни на Китай. Така че Използвайте тази възможност и е, говорете с международните партньори за регулиране на международната търговия, за да имаме повече заетост е, в Европа и по-малко грижи. И накрая, аз съм за отворените пазари, но искам също така да запазим и бизнеса в Европа. Така че, Искам да ви помоля, направете така, че е, старите, установените бизнеси в Европа да просъществуват и да се създадат нови. Господин Танк. Ehm, Благодаря. В началото на месеца om de economie aan te jagen. Говорихме за това, че правителствата трябва да направят повече за реализиране на економическата програма. Има економически проблеми и в Китай, в други развиващ, развити държави започва да изпитват проблеми. Г7 е верния форум за економическа координация. Шиндо Абе в момента работи за постигането на истински економически растеж на страната си. Той иска да се справи с спиралата на дефлация в Япония. Господин Шойблер е отговорен за това, че економиката не се развива така, както се очаква. Трябва да се намери структурен отговор. Прав е премиера на Япония, Необходими са повече от структурни реформи. Трябва да се стимулира търсенето в Европа. Боя се, че Г7 няма да е в състояние да постигне съгласие и няма да използва тази възможност за разрешаването на съществуващите проблеми. Господин Мариас за една минута. Срещата на Г7 е чудесен момент и чудесна възможност да се разрешат определени проблеми в световната економика, онези свързани с капитализма и мерките за финансова дисциплина. Г7 обаче не може да се справи с тези проблеми, ако не разгледа какви проблеми имаме, освен тези проблеми. Трябва да разрешим проблема с бедността, да имаме справедливо разпределение на богатствата, които съществуват в момента. Мисля, че заключенията на Г7 по отношение на гръцкия дълг и последното решение на еврогрупата показват, че не можем да искаме непрекъснато да има заплащане. Понякога се налага да се опростят част от дълговете. Става ясно, че са необходими и допълнителни мерки с цел да се стимулира растежа. Това означава, че Орязването на публичните разходи трябва да бъде направено по един друг, различен, справедлив начин. Благодаря, господин Кусобенов, за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Сложен е светът, в който живеем. Г7 е част от структурата, която защитава старата структура, структурата, която се появи през 70-те, 80-те години. Е, светът тогава беше двуполярен. Но сега светът е различен. Движим се в мултиполярен свят. Имаме страните от БРИКС, имаме една глобална економика, економика, която е, е глобална и има предимства и негативи от това. Вие говорите за честна търговия, за справедлива търговия, но ме напушва смях, като ви слушам. Ето, например, споразумението с щатите, какво означава това за развиващите се страни и проблема с иммиграция, какъв проблем? Имаме проблем с, им, с е, им, иммигрантите, с беженците. Господин Пленкович gospođo potpredsjednice pozdravljam госпожо председател искам да приветствам с добре дошъл господин тимерманс и да му благодаря за това че представи основната позиция на европейската комисия преди предстоящата 42-а среща на върха на г 7 която и изготвя съвместни становища по съществени въпроси през последните години. Ние забелязваме, че повечето от економическите показатели се развиват позитивно, въпреки че не отговаряте цяло на очакванията ни. Ето защо Европейския фонд за структурни инвестиции трябва да бъде един от инструментите за по-нататъчното развитие на държавите членки. Освен темите, които бяха споменати от господин Тимерманс, а именно разрешаване за емиграционната криза, както и други теми, в срещата на Г7 трябва да видим какъв принос можем да дадем ние решенията за миграционната криза да бъдат обвързани с целите за развитие. Също да се отчитат интересите на нашите потребители и стандарти, що се отнася до общественото здравеопазване при сключването на споразумение с други пазари. Същото въжи и за външната политика. Госпожа Жил. Благодаря, госпожо председател. Нещата, които са предизвикателство за нас, са, са добре обсъдени тук при нас в парламента. Миграция, тероризъм, промяни в климата. И въпреки всичко, все още се занимаваме с финансовата криза. Затова основната цел на г е да адресира този въпрос. Живеем в един взаимосвързан свят и трябва да търсим заедно решение. Г7 представлява най-силните економики в света и те трябва да се справят с нивото на безработица, пред което сме изправени. Трябва да се справят с създаване на повече работни места, защото само по този начин ще можем да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. Съвсем правилно, това заседание разглежда и последиците от евентуалното излизане на Обединеното кралство от, от Европейския съюз. Това евентуално би накарало да се увеличат мерките за финансова дисциплина за поне още две години и това е посланието, което искаме да се чуе. Ние искаме Обединеното кралство да поведе. Тук прекъсват оратора. Не става въпрос Обединеното кралство да излиза. Госпожа Спинели, една минута. Е, благодаря. Искам да говоря за възстановяване на формата G8. Е, важно е отварянето към 8. Важно е да преосмислим отношенията си с Русия и в светлината на референдума в Великобритания и в светлината на изборите в Штатите. Що се отнася до Москва? Чудя се дали Европа има нужда от натовски сили да бъдат разположени на източната си граница. Ако спечели Клинтън или Тромп, ще продължат кризите в Ливан, в Сирия – тези политики, които се провеждат в момента, поощриха ИДИЛ, развитието на тази на ИДИЛ и, и провокираха беженската криза. Господин Коферати. Благодаря, господин комисар. Искам да наблегна на две неща в този доста дълъг дневен ред на Г7 има нещо, което липсва. Става дума за противопоставянето на избягването на данъчно облагане. Предложението на комисията не е достатъчно. Когато говорим за двустранни и многостранни отношения, е необходимо да се отиде по-далече, да се предложат решения от по-задължителен характер, по-прозрачни, които да предвиждат изготвянето на списък на държави нарушители. Липсва прозрачност. Не знаем какво се случва на, преговорите, що се отнася до социалните, екологични стандарти, закрилата на потребителите. Също липсва и въпроса за това как многонационалните компании спазват правата на човека. Важно е да се наложат принципите на ООН в това отношение. Често производствената верига не отчита правата на работещите, правата на децата и всичко това не е приемливо. Господин Асис, за една минута. Благодаря, господин Господин заместник председател на комисията, аз също искам да кажа нещо за международната търговия. Не можем да не отбележим наличието на различните национализми на политическо ниво, което означава, че действително ни на международно ниво ни мъчи истински протекционистичен вирус полагат се усилия, включително и от страна на Европейския съюз, да се създаде по-добра среда, с повече прозрачност в областта на бюджетите и на търговията и на данъчната политика с цел избягване на неплащането на данъци. Защото протекционизмът, знаете, че има своите трагични последствия. Също така е важен въпросът за бежанците на международно ниво. Европейския съюз по-добре или по-зле се опитва да реагира, но това, което се налага е да намерим начин да решим въпроса в международен план, защото това е много важен момент. Преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Имаме Госпожа Гравини има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие направихте един синтез на очакванията и проблемите, пред които ще бъде изправена комисията в бъдеще. Вие застъпихте най-най-различни теми, включително и субсидиите, които не бяха освоени. Но кажете как, какви са мерките, които ще се вземат за по-добро освояване на субсидиите. Вие говорихте и за данъчното избягване. Какви мерки ще се вземат, за да бъде избягнане на бъдеща Панама Пейперс? ще имаме ли справедлива търговия за в бъдеще? Имаме ли мерките, които са необходими за това? Трябва да се създадат равнопоставени условия, за да можем да бъдем наистина конкурентоспособни в международен план. Нашата економика и економиката трябва да почива на правила, но правилата трябва да бъдат справедливи. Господин Кючук. Абе. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Тимерманс, уважаеми колеги, срещата на върха на Г7 в Япония е от изключително значение тъй като се провежда в момент когато светът е изправен пред многобройни глобални предизвикателства задълбочаването на глобалната хуманитарна криза спада на световната икономика нарастващите заплахи от тероризъм отражението на климатичните промени и нестихващите етнорелигиозни конфликти са неотложни въпроси на които водещите световни сили трябва да предложат решение въз основа на конкретни приоритети и конкретни ангажименти. именно затова европейският съюз трябва да има значима роля на предстоящата среща на върха на г седем в япония. необходимо е да поставим акцент върху решаването на бежанската криза борбата с тероризма развитието на свободната търговия но и за спазването на всички ангажименти в областта на хуманитарната помощ поети на срещата на върха по хуманитарните въпроси в истанбул. европейският съюз трябва да настоява за засилване на международното сътрудничество в борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагване не е на последно място европейският съюз трябва да покаже че е готов да изпълни своите ангажименти. Благодаря. Давам думата на господин Тимерманс. Само няколко думи. Искам да кажа на господин Гиголд. Вие ми зададахте два въпроса на първия въпрос, просто ще продължим този разговор, защото не мога да ви отговоря в момента. Колкото да експертните групи и конфликта на интереси, дълъг дебат е, проведахме по този, на тази тема с ваши колеги и до края на месеца комисията ще излезе със становище по този въпрос. Но това, което искам да кажа, че наистина ние сме изправени пред огромни предизвикателства, економически предизвикателства, някои от които споменахме тук. Но наистина, ако строиме стени и робове и изкопаваме робове, това, това в никакъв случай няма да ни спаси. Е, глобалната търговия, свободният обмен са необходими за иновацията и растежа в Европейският съюз. Погледнете какво е демографското положение в Европа. Ако продължим по този начин, то е, единственото, единственият ни вариант е просто да продължиме да защитаваме това, което имаме, и да бъдем свидетели на собственото, собственото си падение. Така че необходимо е да минем, да вървим напред, да, да създадем енергиен съюз, една устойчива економика, една кръгова економика. За това са необходими промени, необходими са стъпки в друга постока, но трябва да създадем достатъчен растеж, за да можем да имаме устойчивост, за да можем да опазиме естествените ресурси и да създадем онзи социален е, е, онази околна среда, която искат нашите съграждани. Така че Г7 е възможност да се използват търговските е, възможности, но разбира се, не трябва да бъдем наивни, не всичко ще бъде решено. Като същевременно обаче трябва всички да бъдем честни и откровени. Трябва да се направи всичко възможно, за да се приложи е, споразумението от Париж, да изпълниме нашите ангажименти, т.е. за да изпълниме поетите в Париж ангажименти, но мерките, които са необходими за постигане на това, ще и трябва да бъдат обсъдени в рамките на Г7. Е, миграционната криза, кризата с беженците, това не е нещо, което ще свърши днес или утре, или поне войната в Сирия няма да приключи толкова бързо. Е, вижте какви са демографските е, движения, демографските криви в Африка. Ако ние създадем достатъчно растеж, то ще може да се, да се намери баланс. В Г7 ще говорим за миграция, за възможности, за справедливо и ем, достойно бъдеще. Европа трябва да направи едно, един решителен избор. Какво искаме? Искаме да изнасяме благоденствие и справедливост или да чакаме и в един момент да внасяме нестабилност и проблеми отвънка. Това ще бъде в основата на Г7. Благодаря, господин председател. А сега давам думата на господин министър. Uh, Благодаря ви, господин председател. Нека най-напред да се извиня за закъснението, с което дойдох на тази изключително важна дискусия. Бих искал да се извиня на господин Телика, на господин Лебретон и на а, останалите. Наистина а, имаше объркване във връзка с а, м, гостуването на Негово Величество, но ние в съвета действително се опитваме да помислим върху темите, които повдигнахте. Както каза заместник председателя на Европейската комисия, на Г7 ще се обсъждат изключително важни теми. Важно е Г7 да играе водеща роля. Вътрешните и външните предизвикателства на Европейския съюз са взаимно свързани. Ето защо е важно Европа да се възползва, ако мога така да се изразя, от тази важна среща. В наш интерес е да присъстваме на Г7, тъй като вътрешната и външната ни сигурност са взаимно свързани. Проблемите свързани с тероризма и с миграцията са кръсноречиви в това отношение. Трябва да се справим с, останалите, с предизвикателствата заедно с останалите колеги от Г7. Както знаете, миграционната криза, беженската криза е приоритет в нашия дневен ред. Много други предизвикателства стоят пред нас като а, това е въпрос на доверие не само в Европейския съюз и съседните държави. Европейския съюз ще настоява в Г7 да се обсъдят тези теми, защото а, всички тези предизвикателства се отразяват и на останалите региони на света. Затова се нуждаем от световен отговор. Важно е да говорим за проблемите на световно равнище и да бъдем колкото се може по-конкретни. Разбира се, Г7 не е някаква изпълнителна агенция, но тя може да играе водеща роля, за да се поеме отговорност на световно равнище. А, нашите лидери и колегите ще могат да поработят във връзка с решенията. Финансовото подпомагане ще бъде по-ефективно, ако е част от а, глобално действие, в областта на сигурността и иммиграцията. В това отношение мисля за дискусията, която проведохме във връзка с Сирия и като цяло промените в Близкия изток. Проблемът с миграцията не е европейски. И отговорността за този проблем е световна. Всичко трябва да бъде извършено при спазване на международното право. Г7 изисква световен отговор. Това е един привилегирован форум, който не само обсъжда а, тези предизвикателства, но а, води до партньорства и по-равноправно разделение на отговорността. На следващо място. Прекалено бавене подема в световната економика. Нямаме достатъчно работни места, трупат се непрекъснато проблеми, така че е крайно време лидерите на Г7 да заявят ясно, че се нуждаем от приобщаващ растеж и че той трябва да остане приоритет. Трябва да напомним обаче, че в нашите държави си имаме и нашите проблеми, но това не означава, че не се нуждаем от колективен отговор. Изведохме си полки от а, случилото се с различните партньори в Г7. Структурните политики не трябва да страдат а, а, с цел насърчаване на растежа. С оглед на различните колебания на валутния пазар, смятам, че е крайно време да препотвърдим ангажиментите си и да приканим всички да не прибягват към девалвация и към протекционизъм. Това са също теми, по които Г7 трябва да играе водеща роля. На следващо място международната търговия. През 2015 година лидерите на Г7 заявиха, че инвестициите ще бъдат двигателя за растежа и за устойчивия растеж. Срещата на върха ще играе важна роля с оглед засилването на многостранната търговия, като в този контекст е важно на 13 юни съвета да потвърди подкрепата си на предложението на комисията във връзка с стратегията за периода след Найроби. Общественото доверие и подкрепа за свободната търговия намаляха. Намаля и търговията през последните години. Трябва да си възвърнем общественото доверие, като обясним какви са предимствата от отворената, свободната търговия и какви са недостатъците на протекционизма. Затова се нуждаем от инвестиционни партньорства, които да доведят до растеж и работни места. Необходимо е да работим, за да има равно третиране, като е, трябва да разгледаме и въпроса за достъпа до различните индустриални сектори. Това също е част от решението. Социалната закрила на хората определено води до отваряне на световната економика, а не до обратното. Дами и господа, бих искал да приключа с два допълнителни коментара. Първо, във връзка с данъчното облагане, това е друг приоритет, който споделяме с Г7. Досетата от Панама показаха колко е важно да се прилагат международните стандарти на световно равнище. САЩ се борят с злоупотребите в данъчното облагане, с измамите, с агресивното данъчно облагане ние а, транспонирахме различните а, законодателства в това отношение, например чрез директивата за борбата с прането на пари. И за мен е удоволствие да ви съобщя, че днес съвета официално прие четвъртия преглед на директивата за административното сътрудничество а, с оглед на докладите по държави, след като получихме вашето одобрение, разбира се. Съвета прие заключение във връзка с външната стратегия за ефективно данъчно облагане, с което се приканва да се изготви черен списък на Европейския съюз за тези юрисдикции, които не желаят да сътрудничат. ЕКОФИН работи по предстоящ общ подход във връзка с директивата. Според мен е оправдано да очакваме Г7 да прояви достатъчно амбиция, много амбиция и в това отношение данъчното облагане. Два последни коментара. Борбата с тероризма. Това също ще е тема на Г7. Терористичните нападения са нападения не само върху нашата сигурност, но и нападения срещу нашия начин на живота и ценности. Не може да се свиваме пред размера на тази заплаха. Територията, която беше завладяна от Даеш преди в Сирия и Ирак, сега намаля. Е, трябва да поддържаме военното присъствие, военния натиск в Близкия изток и е, в Северна Африка. Достатъчно е да отворим вестника, за да видим колко ужасяващи нападения се случват в Близкия изток. Г7 ще ни даде възможност не само да предприемем мерки, но и да помислим за допълнителните такива, които могат да бъдат предприяти. Надяваме се и очакваме да се приеме план за действие за борба с тероризма и а, екстремизма, за да се изпълнят ангажиментите на Г7 по отношение на тази тема. Лидерите ще обсъдят и е, ситуацията в Либия, Ирак и Сирия. Ще обсъдят, обсъдят също и Украина, изпълнението на споразумението от Минск. Доста предизвикателства стоят пред Г7 и пред Европейския съюз, затова смятам, че е важно общността на нациите да се разшири и да работи на базата на нашите единни ценности. Разбира се, при спазване на принципа на правовата държава и човешките права. Солидарността също е от значение. Това са ценности, които ни свързват като европейци и които са ръководни линии във вашата работа. Очаквам Г7 и неговите лидери да изпратят силно послание в това отношение. Още веднъж бих искал да ви благодаря за днешната дискусия. Домнале министру, cu aceasta dezbatere. Благодаря, господин министър.